Morning, um, Добър ден на всички. Добре дошли на днешното заседание. Първата ни точка за днес е, е двойните стандарти за качеството на храните на единия пазар. Имаме е, доклада на госпожа Сехналова Заповядайте. Děkuji за слово, добре ráno. Eh, budeme se tedy teď věnovat pozměňovacím návrhům ke zprávě o dvo... Благодаря ви. Днешната ни точка е разглеждане на измененията, които представих още е, през март. 199 общо изменения бяха внесени. Искам да благодаря на всички колеги, които се интересуват от този въпрос за двойните стандарти в качеството на някои продукти на единия пазар. В Комисията по околната среда от други комисии получих много интересни предложения за изменения, които ще взема предвид. Но от март насам имаше все пак известни промени, които съм длъжна да спомена. Шест месеца след като комисията представи своите насоки, за работа на органите за надзор на пазара. През април комисията предложи изменения на директивата за нелоялните търговски практики съгласно предложението. Така разликите в качеството се приемат вече за нарушение на член 6 от директивата. Колегите Поспишил, Харанзова, Штефанек приветстват това предложение. Много колеги, включително и аз, смятаме, че двойните стандарти в качеството трябва да бъдат включени в черния списък на директивата, така както предлагат нашите колеги Машталка и Шолтес. Предложението на комисията не е ясно по отношение на съществените разлики в качеството, за които е, посочват е, колегите Мащалка и Сулик. Аз съм съгласна с тях. Ще продължа да разговарям с колегите докладчици в Сянка, за да обсъдим въпроса за законосъобразните основания за разликата в качеството. Аз съм внесла много предложения в тази връзка. Когато преди две години установихме проблема, бяха предприяти мерки, установи се, че има многобройни продукти, които са в еднаква опаковка, но с различно съдържание. Производителите цитираха какви ли не аргументи, включително и е, че потребителите предпочитат да е така. Разговарям с гражданите и те категорично отхвърлят такава позиция. Разбирам, че може да има известни различия на, на основата на регионалните различия, но производителите не бива да ползват това като а, претекст. А в същото време потребителите трябва да бъдат осведомени за разликите, а не е така. Поради тази причина двойните стандарти в качеството продължават. Това беше потвърдено в декларацията на някои частни производители и частни марки. Те заявиха, че ще променят практиката си. Аз не приемам аргумента, че има различия в производството, както казва господин Сулик. Или че има различия, които се а, дължат а, на различните данъчни режими, както казва а, колегата Карас. Производителя се стреми към по-добра цена. Но мисля, че качеството трябва да е едно и също за един и същ продукт, независимо от това къде се купува. Бих искала органите да имат ясни критерии, които да прилагат при приложението на законодателството. Друг въпрос, който беше поставен на обсъждане е общата методика, изработена от научния институт – Постигна се консенсус, че е важно да има уеднаквени процедури, обща методика на основата на уеднаквени критерии. Съгласна съм с колегата Харанзова, че съвместния съвместният изследователски институт трябва да сътрудничи тясно е, с е, организациите, които вече са провели изпитванията – не бива да се пренебрегват резултатите от националните изпитвателни организации. Господин Сулик посочва, че е, изпитванията са трябва да се основават на обща методика. Трябва да проучим и въпроса с цените. Важно е прилагането на законодателството, както и сътрудничеството между органите за надзор на пазара. Според мен, всички внесли предложения за изменения е, са съгласни. Има и незаконодателни мерки, които могат да е, допринесат за решаване на проблема. Затова аз съм удовлетворена, е, че получи подкрепа доклада за двойните стандарти в качеството. Подкрепя се и от колегата Шваб, ние можем да разширим своята работа, като обхванем и нехранителните продукти. Трябва да засилим ролята на потребителските организации. Надявам се, че ще постигнем компромис в тази връзка, включително необходимостта да бъдат обхванати всички договорни и договорни практики и да могат пълноценно да се възползват от предимствата на единия пазар всички потребители. Колегите внесоха изменения в най-различни области, ще ги взема предвид и ще продължим да работим с докладчиците в Сянка, с докладчиците по становища и всички, които проявяват интерес към темата. Благодаря. Благодаря за НП господин Штефанек. Преди всичко искам да благодаря на госпожа Сехналова за отлично свършената работа. Шест момента искам да откроя. Механизмът, който започва да се нарича нова сделка за потребителите, предвижда актуализация на директивата за нелоялни търговски практики, е необходимо в тази връзка. Второ, трябва равнопоставеност в цяла Европа, за да се оцени тежестта на проблема с двойните стандарти и да се предприемат мерки. Трето, общата методика за изпитвания и прилагането й във всички държави членки. Смятам, че методиката трябва да се прилага по един и същи начин навсякъде. Четвърто. Националните компетентни органи, които са неефективни и бавни в много случаи. Функционирането на националните компетентни органи трябва да се подобри и в тази връзка е необходимо да се подобри и тяхното сътрудничество. Шесто – ролята на потребителските организации. Те играят много активна роля в тази връзка и трябва да бъдат подкрепени. Работата на потребителските организации трябва да се укрепи, за да могат те да изпълнят своите задачи за защита на потребителите. Седмо, е никак не по значение, по директивата за нелоялните търговски практики трябва да се извършват проверки на всеки отделен случай от държавите членки. Смятам, че през едните дни и седмици ще намерим общият компромис, ще намерим общо решение по това досие и очаквам а, с нетърпение по-нататъчното ни взаимодействие с госпожа Сехналова и останалите. Благодаря господин Зулик за ЕКР. Е докладчик Сянка, но той отсъства и ме помоли от негово име да представя позицията му. Той заявява, че внесените от него изменения показват различните становища на докладчиците в сянка по така нареченото явление двойни стандарти в качеството. Имаме директивата, за нелоялните търговски практики, но държавите членки не изпълняват своята регулаторна и контролна функция достатъчно. Мисля, че не бива да добавяме ненужна регулаторна тежест. Неговият въпрос е наистина ли смятате, че може да се изпълни обещанието еднакво качество навсякъде без сериозни отрицателни последици? Качеството е въпрос предимно на цена и при различния жизнен стандарт всякакви обещания за еднакво качество са политическа безотговорност. Съгласен съм с а, това, а, което се а, предлага за мерки, но в никакъв случай не можем да уеднаквяваме нещо, което не ни е ясно какво му е съществото. Дори и понятието качество не е достатъчно ясно. Предложеното включване на двойните стандарти в член 6 от директивата за нелоялната търговска практика трябва да се разглежда всеки случай по-отделно. Това е основателен подход, за да не се стигне до неблагоприятни последици за потребителите. Но дори и това предложение за включване в директивата не беше достатъчно добре проучено трябва а, да сме наясно с методиката преди да предложим следващите стъпки. Комисията трябва да изясни до какво точно се засяга от това явление и какво означава съществена разлика в състава. Трябва ни и ясно определение на понятието двойни стандарти в качеството и то трябва да бъде оценено от компетентните органи. Така както предлага и господин Штефанек. Той отива дори по-нататък, препоръчва на засегнатите държави членки да си направят своите анализи и оценки, какви са слабостите на тяхното национално законодателство. Той подкрепя и измененията на госпожа Шарансова за активно участие на производителите без затягане на изискванията и обсъждания с потребителските организации. Решението не може да се намери в ново законодателство, а в инициативи на национално равнище, споделяне на добри практики, открити обществени обсъждания и по-добра осведоменост на обществеността. Това е позицията на господин Солик. Сега госпожа Шаразова за АЛДЕ. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчика Олга Сенхалова не само за работата и по доклада, а като цяло по темата. Темата се радваше на много внимание сред колегите депутати, което Виждаме чрез измененията тя засяга нещо, което е изключително важно за европейския пазар, стои в основата му, т.е. единния пазар и съответните призна... при... принципи. Нашите позиции и изменения вървят в е, сходни е, насоки е, с проекто текста на докладчикът. Обедена съм, че с всичкия принос от колегите ще излезем с един много добър крайен резултат. Подкрепяме усилията за изготвяне на компромисни изменения. Добре е да обсъдиме и подхода ни, когато имаме доклад по собствена инициатива и също времено доклад по законодателно предложение на комисията. Би следвало да разглеждаме и двете едновременно и да използваме възможностите за усъвместяване. Настояваме да се дава повече правомощия на потребителите, което означава да има силни асоциации на потребителите в страните членки, да има по-добра информираност за потенциални проблеми с качеството на продуктите в единния пазар и също така предлагаме да се сложи повече акцент за ключовите дейности, които трябва да се предприемат. Необходимо е да се упражнява и повече натиск от обществото върху съответните участници в процеса, производители и търговци и Смятаме, че трябва да се подложи на анализ не само хранителни продукти, но и нехранителни, както чухме тук вече. Много по- добро прилагане на законодателството е необходимо на европейско ниво, както и трансгранично сътрудничество между съответните държавни органи и потребителски организации. Част от доклада е насочен и към повишаване на информираността на потребителите. Това трябва да се очаква и от националните органи. Те трябва да изберат съответните подходи за постигане на решения по проблема. Очаквам с удоволствие работата по доклада. Благодаря. От а, Обединената левица от зелените не виждам заявени желания за изказване, с което давам обратно думата на докладчика. Нека тя да отговори на нашите изказвания. Благодаря на всички колеги за коментарите, бележките и подадените изменения. На... В Страсбург ще имаме заседание на докладчиците в Сянка. Там ще обсъдим компромисните текстове. Очаквам сътрудничеството с тях и смятам, че ще излезем с един удовлетворителен резултат. Благодаря. Следващата ни заседание, когато ще обсъдим тази е, тема и компромисните изменения, ще бъде през е, юни. 9.30 е, трябва да започнем с гласуването, което означава, че до тогава ще направим една малка пауза. Yeah. Okay, that, uh, Добре, повечето от колегите са тук. Нека да започнем сега с гласуването по проекто становището за предложението за регламент е, за ЕНИСА, Агенцията за киберсигурност. Е, наричаме го акт за киберсигурността. Докладчик е Никола Данти. Гласуваме по изменение 52. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 1 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 2 за. Против. Въздържали се. Прият. Изменение 14 за против, въздържали се, прието. Изменение 146 за, против, въздържали се. Тук трябва да проверим електронно. Моля, проверяваме изменение 146. Край на гласуването. Приемето. Изменение 1, 4, 8 за, против, въздържали се, отхвърля се, 150 за, против, въздържали се, отхвърлено, 151 за, против, въздържали се, отхвърля се, 152 за, против, въздържали се. Мисля, че се отхвърля, но нека да проверим 1.52. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 15 за, против, въздържали се, прието. 153 за, против, въздържали се, прието. 16 за. А, то пада. Добре. 1, 5, 6 за, против, въздържали се, прието. 159 за, против, въздържали се. Мисля, че се отхвърля, но нека да проверим електронно. Край на гласуването. Прието е. 161 за, против, въздържали се, приема се. 163 за, против, въздържали се, отхвърлено. 164 за, против, въздържали се, отхвърлено. 165 за, против, въздържали се, отхвърлено. 166 за, против, въздържали се, отхвърля се. 168 за, против, въздържали се, отхвърля се. 169 за, против, въздържали се. Мисля, че е прието, но нека да проверим 169. Край на гласуването. Приема се. 170 за, против, въздържали се, отхвърля се. 175 за, против, въздържали се, прието. 176 за, против, въздържали се, прието. 177 за, против, въздържали се, прието. С което стигаме до компромис 3. НП оттеглят подкрепа за компромиса за, против, въздържали се, прият. И стигаме до изменение 198 за, против, въздържали се, ще трябва да проверим. 198 проверяваме. Край на гласуването. Приема се. 199 за. Против. Въздържали се. Ще трябва да проверим. 199 проверяваме. Край на гласуването. Отхвърля се. 200 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 201 за. Против. Въздържали се. Не виждам от НП как гласувате. Повтарям. Изменение 201. 201. Моля за против, въздържали се, отхвърля се. 202 за, против, въздържали се, отхвърля се. 203 за, против, въздържали се, приема се. 204 за, против, въздържали се, пада. Не, проверяваме 204. Още един глас чакаме. Край на гласуването. Приема се. Изменение 205 за. Против. Въздържали се. Отново трябва да проверим. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Приема се. Изменение 206 за, против, въздържали се, приема се. 207 за, против, въздържали се, приема се. 207 проверяваме. Close vote. It's rejected. Uh, 208 in favor. 208 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 4 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 217 за, против, въздържали се, отхвърля се. 219 за, против, въздържали се, проверяваме. 219. 219. 2, 1, 9. Край на гласуването. Прието. 220 за, против, въздържали се, прието. 2, 2, 1 за. Искате да проверим 220 ли добре? Край на гласуването. Отхвърля се. Благодаря, Дита. 221 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 223 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 222 за. Против. Въздържали се. Прието. 225 за Отпада ли? Не. 225 за. Против. Въздържали се. Проверяваме електронно 225. Край на гласуването. Прието. Пети компромис за, против, въздържали се, приема се. Шести компромис за, против, въздържали се, приема се. Стигва до изменение 246 за против, въздържали се, приема се. 252 за против, въздържали се. Мисля, че е, се приема, но проверяваме. 245. Край на гласуването. Приема се. Компромис 7 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 265 за, против, въздържали се, отхвърлено. Компромис 8 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 9 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 10 за,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 429 за против приема се. Компромис 14 за против въздържали се приема се. 440 за против въздържали се приема се. Стигаме до преамбюла. 53 за против въздържали се, приема се. 54 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 15 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 58 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 16 за, против, въздържали се, приема се. 62 за, против, въздържали се, отхвърлено. 63 за, против, въздържали се, прието. Изменение 2 за, против, въздържали се, приема се. 64 за, против, въздържали се, прието. 65 за, против, въздържали се, отхвърля се. 72 за, против, Компромис 17 се гласува заедно с компромис 2, така че гласуваме изменение 7-2 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компро... Изменение 4 за, против, въздържали се, приема се. 76 за, против, въздържали се, отхвърлено. 7-5 за, против, въздържали се, отхвърля се, 7-8 за, против, въздържали се, отхвърлено, 7-7 за, против, въздържали се. Нека да проверим електронно 7-7. Край на гласуването. Отхвърля се. 81 за. Против. Приема се. Изменение 8-6 за, против, въздържали се. Приема се 8-7 за, про, против, въздържали се, отхвърля се. 8-8 за, против, въздържали се. Проверяваме 8-8. close the votes.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 Докладчикът иска ли да каже нещо? Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря за е, добре свършената работа от е, всички е, колеги. Вярно е, че това е становище на ИТРЕ, но е и към нас се отнасят стандартите. на киберсигурността на всички информационни системи в Европа. И много важна тема, много продължителни дебати, за да няма конфликт в правомощията. Много се радвам, че имаме добър резултат. Компромисите са главно по въпроса за е, нашите е, компетентности. Мисля, че много внимателно, много прецизно работихме с колегите. Благодаря им най-искрено. Надявам се, е, че нашата позиция ще бъде отстоявана и в ИТРЕ. Благодаря. Um, Благодаря. Благодаря. Сега да минем към следващата точка от дневния ред, което е обсъждане на компромисните изменения по доклада за свободния приток на нелични данни в Европейския съюз. Госпожа Кораца Билт е наш докладчик. Е, Ана Мария, имаш думата. Благодаря, Анели. Е, за мен е удоволствие за да ви кажа, че за първ път се събрахме с докладчиците и имахме чудесно взаимодействие, много добър дух на конструктивен дух работихме, много изменения приехме, но да ви кажа за какво става дума. Търси се допоставено за дружествата в Европа в цифровия единен пазар, като премахваме изискванията за данните. По този начин освобождаваме движението на данни. Много про изискванията за локализиране на данните. Е, това подпомага, помага за повече мобилност, повече достъп до данни, използването им за правни цели, улеснява професионалните потребители да прехвърлят данни от една държава членка в друга Искаме наистина да е, изработим е, е, норми, които са ясни, гарантирани също непрекъснати промени в бъдеще. Имахме заседание на 8 април в Страсбург, след това на, през май в а, е, е, Брюксел. Сега ще ви преведа през членовете съвсем накратко. Виждам, че имаме представител на българското председателство. Тук е, имахме няколко неофициални разговора и съм сигурна, че ще работим а, преговорите, когато получа мандат, ще бъдат много конструктивни. По член 2 по приложено поле. Стигнахме до съгласие е, да е ясно, че е, регламентът за защита на лични данни продължава да въжи за всички лични данни. Когато става дума за е, смесени данни, е, тогава вече ще, се, ще въжи и е, новия документ. Е, регламента за защита на личните ще продължи да действа. Е, е, те взаимно ще се допълват. Е, е, единия регламент означава, се отнася до, до ползването и преработването на данните, другия за това къде се съхраняват данните. Става дума за два различни въпроса. В текста става много ясно, че никой не иска да подкопае регламента за защита на личните данни, пък не е това и целта ни по е, съображението свързано с е, изличане на данни, е, на точка 9 сме изяснили това. В 10 точка също приложното поле. Там подчертаваме, че регламента не налага задължение за съхраняване на различни видове данни отделно и в отделни масиви, нито пък задължение да се разделят отделните масиви този регламент по никакъв начин не задължава е, частните фирми или публични дружества да е, аутсорсват свои данни. Е, това може да се прави на доброволен принцип. Много важно е да включим тук и обществените органи, ако искаме да е, има ефективност при обработка на данните, но това не е задължение. По член 3, е, който е определенията и съответните съображение 7, намерихме добър компромис е, според който и частния и публичния сектор са включени в приложено поле. Това означава и обществените поръчки, както, каза, както пожела колегата ми от АЛДЕ и е, се казва, че без това да подкопава е, директивата за обществените поръчки, е, се е, отразява това съображение на социалисти и демократи. По четвърти член за изключенията се радвам, че имаме съгласие за едно изключение по публичната обществената сигурност. Други изключения не се допускат. Е, обясняваме е, силата на договорите и е, прецедентното право. Правната служба поиска от нас това. Сега по становището на ИТРЕ споразумяхме се, че изискванията за локализиране на данни което, което остава в държавите членки, трябва да бъде е, обнародвано, на, публикувано на е, сайта на комисията на работните езици. Това е, се казва в член 5. Е, член 5, компетентните органи. Тук сме, упростяваме работата на компетентните органи от друга, трета държава членка да поискат да се обърнат първо към доставчика на услугата, към компанията, а след това към компетентния орган в другата държава членка, когато е, искат достъп е, по правни съображения за данни, обработени в друга държава членка. Тук проблеми няма. По е, кодекса на поведение, член 6, докладването на доставчите на услуги, е, опитвам се да бъда максимално е, така, да, да не е, предписвам стрикни правила, доколкото това е възможно, но би искаме да, да включим в текста все пак включването на данни в четим формат. Тук сме отчели искането на АЛДЕ за принципа на оперативната съвместимост, като добавихме interoperable в текста, да е ясно, че е, наистина положихме усилия да включим е, и да отразим изискванията на всички групи. Конкретен текст има за малки и средни предприятия, те да се насърчават, да участват в кодексите за поведение, както поискаха зелените и социалистите. По член 9 се радвам, че сме се е, обединихме около графика т.е. 3 години и половина. Сега графика е на кратко. Влизане в сила 20 дни след обнародването, което обикновено две седмици. Е, прилагане 6 е, месеца след обнародването, е, разработка на кодекси на поведение до една година след публикацията и ефективно, действително изпълнение две години след публикацията. Значи разграничава между приемане на кодекси на поведение и тяхното, кодексите на поведение и тяхното прилагане на практика, за да дадем максимална възможност да, така, да, да, да дадем възможност за отговор на, е, на индустрията. Комисията е, трябва да издаде насоки 21 е, ден след публикуване на данните. Включихме искането на социалистите за анонимизиране на данни, значи данни, които са анонимизирани и след това деанонимизирани, т.е. да превърнат се в частни лични данни, вече да бъдат обхва... и влезат в приложено поле на директивата за личните данни. Същото се отнася и за директивата за личните данни, за неприкосновеността на личните данни, т.е. да има възможност за прехвърляне от едната, единия, другия инструмент. И това е, колеги. Благодаря ви за съдействието. Благодаря. Надявам се да има да, при гласуването да имаме силна подкрепа на 8 юни. Надявам се в рамките на българското приятелство веднага, щом получа мандат, и всъщност както съвета заключи, да, да приключим както е решил съвета на заседанието си през декември в рамките на българското председателство. Благодаря сега докладчите в Сянка за е, социалистите е, Шарлемоат, но първо Данти. Колегата Кристал де Мозе се извинява, че не може да присъства и ме помоли да предам нейните съображения по измененията. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, по време на заседанията на докладчиците в Сянка постигнахме важен напредък с оглед на развитието на, единия, на цифровия единен пазар във всички държави и членки. Искам да благодаря на докладчикът за добре свършената работа. Първо, направени са решителни крачки напред за изясняване на взаимодействието между този регламент и общия регламент относно защитата на данните. Много важно а, изяснява се понятието смесени групи данни по отношение на неприкосновеността на личната сфера в електронната сфера. След това участието на публичните образования. Не се включва според предложението на докладчика подобно предложение, но ми се струва, че трябва да се изяснят въпросите от законова гледна точка, за публично-правните субекти, за социалните, екологичните и синдикалните права, които проистичат от това. Деликатна е темата за деанонимизирането на данните. Струва ми се, че е вървим в правилна посока по последните две е, точки категорично смятам, че можем да постигнем е, съгласие. Благодаря, Дан Далтон. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на Анна Мария за експедитивната и работа по това досие и кооперативния и подход. Е, аз мисля до голяма степен като докладчика е, наистина трябва бързо, това е един, е, бързо трябва да изработим един амбициозен регламент е, по тези, този въпрос. Разбира се, текстът е балансиран, отчел е всички искания на групите, така че мисля, че е добра база за преговори от тук нататък. Вече имахме задълбочени дискусии, няма да повтарям, само няколко важни въпроса. Е, много силна е нашата позиция срещу изключенията в регламента. Само там, когато е, абсолютно се налага, в противен случай ще подкопаем смисъла на това предложение. Така че подкрепям е, докладчика в усилието му да сведе до минимум изключенията по, а, приемам компромиса на, на а, докладчика по обработването на данни. А, има мал, различни мнения, но мисля, че баланса, който е постигнат е добър, дава възможност а, а, да се изработят кодекси на поведение, съответно време за това и а, достатъчно време за оценка предложенията за които включват елементи за една прозрачна и лесно достъпна система, също са много добри, особено са добри за малки и средни предприятия. В заключение, доволни сме от текста, който имаме пред себе си. Надявам се бързо да стигнем до гласуване, за да почнат тристранните преговори максимално скоро. Благодаря сега. Дита Харазова има думата. Благодаря, госпожо председател. Няма е, какво да кажа Анна Мария. Чудесна работа си свършила. Успяхме за много кратко време да си изпълним задължението, нещо, което е много хубаво, е, защото именно Европейски парламент настояваше за такъв парламент и ние го дължим на гражданите. Единственото, което ще кажа сега е, че трябва да ускорим е, преговорите с съвета противен. Иначе имаш пълната подкрепа на моята политическа група и ние ще подкрепяме екипа по време на преговорите с съвета. Благодаря, Дита. Сега за зелените е, госпожа Реда не е тук, е, което означава, че даваме думата на комисията. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Благодаря. Е, добър ден на всички. Е, благодаря на е, Имко за огромната работа, която вършите по това досие и не само по това, въобще по цифровия единен пазар ние оценяваме експедитивната работа на Европейския парламент по това важно досие. Вашия проект доклад, измененията, компромисите е, с солидна база за е, по-нататъчната ни законодателна работа и наистина много амбициозни са сроковете, които предвиждате. Общата линия е, на ИМКО е да се ограничат изключенията до тези отнасящи се до обществената сигурност, което е много важно за комисията, разбира се, така че е, е, подкрепата на имко за, за, е, за запазването, задържането на, на тези данни в приложното поле, е, обществените данни в приложното поле е много важен момент. Е, ние трябва и в бъдеще да гарантираме е, това за гражданите, ако искаме да разработваме електронни правителства и тази тенденция да се развива. Важно е публичния сектор също да се ползва от възможностите за на преработване и съхраняване на данни. Разбира се, трябва да сме по-внимателни, когато става дума за допълнителните задължения. Вашите компромисни изменения е, по текста на комисията. Например, там, където казвате, че ще се предвидят 3 месеца да се проучат е, ограниченията по локализация от държавите членки, след това и да се вземе решение за такива ограничения, би ни се искал малко по-реалистични срокове да се заложат много високо оценявам ваша работа. Благодаря ви за това това е от полза на гражданите е, и е, предприятията. свободният движение на данни, на информация е от решаващо значение в това отношение. Заключението е, че има една е, силна политическа воля от всички политически групи за придвижване напред по тази тема и ще работим максимално, ще предвижим това досие, е, доколкото е възможно максимално бързо. Е, е, на срещата вчера в София, европейските ръководители именно призоваха, така споменаха нуждата този конкретен регламент да бъде прият до юни 2020. Благодаря много. Сега ще дам думата обратно на докладчика за заключателни е, бележки. Благодаря на колегите за вашата подкрепа. Беше чудесна екипна работа. Благодаря на комисията за подкрепата е, на секретарята, на съветниците. Съквам съвсем накратко по въпросите, които постави е, мой приятел Никола. По регламента за защита на лични данни да прочета това, което сме добавили към текста всъщност това е най-доброто, което можем да направим, за да е, запазим един текст, който е, трябва да е наистина много така е, строг. Ние пишем регламент, не е, книга. Е, нека да повтаряме едно понятие, ако трябва и 10 пъти, за да е ясно защитата на, на, на физически лица по отношение личните данни и е, непрекъснатостта на електронните комуникации. Е, и по-конкретно е, регламент от съответни регламенти, директивата от е, ЕДИ и съответни директиви няма да бъдат повлияни от този регламент. Това е компромисно изменение по съображение 9 т.е. съществуващите инструменти е, няма да бъдат засегнати по никакъв начин. Е, когато става дума за е, обществените поръчки, благодаря за е, коментара ви, добавили сме много ясен текст. Here. I even wrote Chris which is my dear shadow meeting. Така, публичните органи е, също трябва да бъдат обхванати в този регламент, включително в контекста на обществените поръчки, без това да по някакъв начин да е, се е, навлиза в е, поле на директивата от е, 2015, която се отнася до е, публичните обществените поръчки. Е, колкото до неаноматизация, аноменизация, редакцията. Е, ще прочета текста. Е, то, е, развитие на пазара, които биха могли да разширят възможностите за деаноминизиране, деанонимизиране на данните сме казали ние. По тези три въпроса съм готова да работим допълнително с докладчите в Сянка. Е, аз нямам нищо против да ви включа в текста и се надявам да е, стигнем до пълно съгласие по компромисния текст до момента на гласуване. Благодаря. Гласуването ще е на 4 юни по време на заседание на комисията. И с това приключваме по тази точка от дневния ред и е, отиваме на следващата, която е размяна на мнения с комисаря е, с комисията, извинете, за насърчаване на справедливостта и прозрачността за, на ползвателите на посредничните услуги онлайн. Като е, елемент от стратегията за цифровия пазар, е, Комисията предлага края на април нов регламент за справедливостта и прозрачността, заедно с създаването на обсерватория и е, онлайн платформа е, е, има оценка на въздействието. Е, включени са в предложението е, данни от информация, обратна връзка от заинтересованите страни, събирани в последните две години. Това е първи обмен на мисли с комисията. И аз бих искала да им дам сега думата. Господин Стенк всъщност е, ще е, направи презентацията. Имате думата. Много ви благодаря. Добър ден на всички. Е, директора Жерарс Деграф трябваше да говори тук, но той е на път. Предполагам, че ще се присъедини и ще поеме. Много ефикасно се работи в парламента. Не очаквахме толкова бързо да се стигне до нашата точка от е, дневния ред. Преди няколко е, седмици беше е, прието нашето предложение. Отправната точка е растящото значение на посредническите услуги онлайн. То е, е и възможност и проблем. Е, възможност е, защото е, посредниците чрез платформи укрепват цифровия единен пазар. Това е небивало до сега темпо. Създава се много по-широк достъп до предприятия и потребители в всички страни с темпове, които са непознати до този момент. в електронната търговия, малките и средните предприятия могат да ползват посредническите услуги, разработчиците на приложения, ползващите App Store, предприятията, ползващи социалните медии за продажба на стоки и услуги на потребителите. Всички те ги ползват. И, и за това цифровата търговия расте бурно. Същото се отнася и до посредничеството онлайн. Над 1 милион предприятия в Европа, голяма част от тях малки, използват посредническите платформи и се нуждаят от тях. Те е, много често зависят от тях, за да стигнат до потребителите, но не са равнопоставени на пазара или защото са по-малки, или просто защото платформите в различните сектори на економиката – филтрират достъпа до определени категории клиенти. Обикновено се прилагат еднообразни условия и това не е чудно, когато има хиляди, ако не и милиони цифрови потребители на платформата. Ето защо общите условия са изключително важни и а, именно заради тях а, ние извършихме нашия анализ. А, Направихме многобройни проучвания и консултации. Можете да видите нашата оценка на въздействието. Ние започваме с общите условия, които не винаги са достатъчно ясни или пък сделките се сключват без предварителна информация. Въпросът с дерегистрацията също е много остър, защото изведнъж вашия магазин онлайн може да изчезне и не знаете какво ще правите. Е, класацията също има голямо значение, защото тя определя кой къде ще видим, на кое място ще се появи, когато се ползва една или друга търсачка. стоят открити въпросите с данните, които се получават от платформата, с вертикалното интегриране при конкуренцията с продавачи и трети страни и също така прилагането на клаузи за най-облагодетелствена нация, клаузи за паритет, защото не трябва да се е, допусне прилагане на различни условия. Всички тези проблеми бяха анализирани е, и съответно са застъпени в нашето предложение в рамките на инициативата, така че да не пречим на търговските модели на платформите. Цялата инициатива изхожда от предположението, че правилата на играта трябва да са ясни, прозрачни и предсказуеми. На този етап обаче не можем да определим конкретно тези правила, е, не говорим за забрани, черни списъци и така нататък. Ясни трябва да са тези е, правила и е, трябва да се осигури възможност за защита по съдебен ред. Това е втория стълб на нашето предложение, за да може да се работи колкото е възможно по-бързо, ефективно и ефтино. Ето това е троякия ни подход. Започваме с една платформа. Ако аз съм потребител на тази платформа, мога бързо да се свържа с тази платформа, за да бъде решен проблема ми, ако той е възникнал. Ако не се получи решение, ние можем да потърсим медиация като бърз, ефективен и ефтин начин за извън съдебно споразумение и възможностите за колективна защита също могат да бъдат използвани по съответния регламент. Що се отнася до приложното поле, понятието платформа не е дадено с строго определена дефиниция, а по-скоро се описва. Описва се също така какво е взаимодействие между потребителите и платформите. Тоест, говорим тук за възникване на търговски взаимоотношения, които могат да доведат до сделка на платформата, било то продажба, доставка на стоки или резервация на хотел, но това не е задължително. Могат да бъдат сключени сделките или офлайн, или на сайта на доставчика. Ако погледнете Google Images, например, ще видите безброй много изображения на ресторанти. Ресторантите имат договорни отношения с Google, за да се появят там, но така или иначе вие няма да си изядете по смарт телефона вечерята, вие ще отидете на място, за да консумирате храната мястото, на което е установена платформата, няма значение до толкова доколкото посредничеството се реализира в Европа, независимо от платформата. Когато се ползва тази платформа, за да се ползва от европейски доставчици, то тогава тези взаимоотношения влизат в приложното поле. Мисля, че това е един достатъчен увод. Благодаря. Благодаря за представянето на инициативата. Сега давам думата на господин Шваб. От името на НП ще говорите? Не. За сега не. Благодаря. Никола, заповядай. Искам да благодаря на комисията за представеното предложение. И аз е, я ценя високо, защото поставяме в центъра на вниманието на нашата регулаторна работа една изключително важна тема, а именно платформите е, в един е, цифров пазар. В нашата комисия обръщаме много голямо внимание на тази е, важна е, инициатива. Още преди година е, и половина започнахме да работим по тази тема за платформите. Вярвам, че предложението на комисията има особено голямо значение. Обхваща различни аспекти на междуфирмените взаимоотношения. Може би в бъдеще ще имаме и предложение, което да се отнася и до отношенията между платформите и потребителите, физически лица. Но това е една първа важна стъпка. Механизма за разрешаване на спорните въпроси от 2012 година ще бъде прилаган в този случай, както се предвижда в предложението. Много положително гледаме и на онази част, която се отнася до задължението за информирането при а, прекъсване или премахване а, на профил или акаунт. А, при е, доставката на стоки и услуги. Струва ми се, че тук се поставя един много важен въпрос. Той е за класацията и за недопускането на дискриминация, е, когато се появяват сайтовете в търсачките. Мисля, че тук можем с обединени усилия да намерим решение за алгоритмите, хайде да ги наречем вътрешните отношения в платформите, които а, определят подредбата на съдържанието в платформата. Това е изключително важен аспект. Бих искал да помоля за пояснения по два аспекта, които не намирам в предложението на комисията. По член 9 малките и средните предприятия могат да имат една система за търговия в платформата, но много държави и членки имат клауза за паритет която не допуска по-малките хотели или други туристически обекти, например, да бъдат дискриминирани. Благодаря много предварително за вашите пояснения. Благодаря. Сега Дита Харансова има думата. Благодаря, госпожо председател. Аз също искам да благодаря на комисията. за представянето. Както беше подчертано, тук говорим за междуфирмени отношения, но те са не по-малко важни от взаимоотношенията между търговците и физическите лица. Малките субекти, особено МСП, би трябвало да имат а, своя справедлив достъп. Но аз не бих искала да приемаме регламент без основателни причини. Меките проблеми се решават с меки а, средства и пазарът често пъти може да се справи сам. Ако ще искаме административна тежест, ще трябва да сме съвършенно сигурни, че е, това ще е добро решение е, за слабостите и на успехите на пазара. Без е, никакво съмнение, това е позицията ни. Може ли комисията да ни даде повече примери за злоупотреби на асимет... с асиметрията от страна на платформите? Не се противопоставям по принцип, просто не съм сигурна дали не въвеждаме предварителен контрол, какъвто професионалните потребители не търсят. Затова, ако комисията ни даде повече е, примери в тази връзка, ще им бъда много благодарна. Трябва задълбочен анализ на разходите и ползите. Само първо впечатление имам от това предложение. Първо, приложното поле. Струва ми се, че целта на предложението са големите пазари. И единственото изключение за малките предприятия е в един единствен член от предложението. Защо нямаме бланкетно изключение на МСП? В никакъв случай регламентът не трябва да обременява малките и средните предприятия и новосъздадените предприятия. Второ, класациите. Много трябва да внимаваме с тях, когато се стремим да постигнем повече прозрачност. Прозрачността е добра, ако предприятието плаща да се появи в а, челото на класацията, това всъщност не е класация, това е реклама, това е заплащане на услуга да бъдеш поставен на определено място. Но прозрачността може да има и обратен ефект. Пример – Първите е, класации на търсачките се основаваха на броя на използваните хипервръзки. С е, съответната обосновка. И тази класация през 90-те години вършеше работа, но тъй като всички бяха наясно, тези, които разпространяваха спам най-вече, започнаха да създават хиперлинкове, е, за да е, местят е, данни, изпразнени фактически от съдържание. И по такъв начин на броя на хипервръзките класациите се изкривиха. Системата на класация на игрите е, е малко по-добра, защото може да се направи оптимизация. Проверете това. Може ли се представите какво ще стане, ако всеки е, знае точно как е, функционира класирането? Платформите и търсачките ще станат безполезни. Колкото и да подкрепям прозрачността, смятам, че има е, един предел, зад който трябва да се спазва търговската тайна. По-нататък ограниченията. Защо комисията иска само прозрачност, а не е предвидила клаузи за потенциална злоупотреба с възможностите. За паритета на цените има клаузи, това въжи особено за хотелите. Защо комисията не обръща внимание на този въпрос? Предложението оставя на национално равнище да се решават всички въпроси, като например чрез закона Макрон и нищо на европейско равнище. И най-сетне процедурите по обжалване. Може нещо да съм пропуснала, но мисля, че няма изискване да се премине през вътрешна процедура по разглеждане на жалба преди да се стигне до медиация и а, колективна защита по съдебен ред. Мисля, че и това трябва да се регламентира достатъчно подробно. Много ще ми е интересно да чуя отговорите на комисията. Благодаря. Благодаря. Това са въпросите. Нека да дам сега отново думата на комисията, за да чуем отговорите. Благодаря. Добър ден. Извинете ме, че се появих малко по-късно. Е, подцених е, добре известната ефективност на вашата комисия. Но колегата ми направи добро представене. Въпросите ни ви са много добри и много полезни. Нека да се опитам да им отговоря по възможно най-добър начин. Първо, за изключението за малките и средни предприятия – Е, въпросът е защо това изключение не е по-широко обхващащо, отколкото се предвижда в предложението. Когато се приеме предложението, то трябва да бъде добро за, всичко, за всички. И когато сте една нова, новоразвиваща се платформа, и нямате все още добро име, нямате репутацията на големите платформи, не искаме да ви поставяме в положение бизнеса да има по-малко доверие в вас поради това, че не се е, подчиняват на много така съвсем разумни според нас е, принципи. Така че ако даваме изключение на МСП, всъщност ще им създаваме трудности, защото могат да имат проблеми с доверието на бизнеса, че тяхната услуга не е най-добрата. Е, не следва да налагаме и административно бреме в такъв смисъл. Ние направихме оценка на въздействията, много пространна такава и заключихме, че административното бреме ще бъде много малко. Става дума за прозрачност, за условия, които, когато бъдат изпълнени, всъщност отговарят и на изискванията на регламента. Така че потен... единственото потенциално административно бреме, което ще се появи, е това от изискването за управление на жалбите, особено вътре е, в е, компанията. Те засягат около 1-2% от е, стокооборота, така че може би не можем да налагаме колко души да отговарят за работа с жалбите. Искаме текста да бъде от полза за всички, и на малките, и на големите е, платформи. А механизма за разглеждане на жалби вътре в компанията, е, когато става дума за малко или средно предприятие, е, примерно от 10 души, пък дори и от 50, когато оборота е 50 милиона, не е кой знае колко, няма кой знае колко много а, жалби. Затова се опитваме да бъдем пределно необременяващи, така че и малките платформи да могат да печелят доверието на бизнеса. По-общо, Госпожа Шаранцова коментира, че не е убедена, че е необходимо и че пазарът или политиката за конкуренция може да реши този проблем. Това не се очертава в анализа на комисията. Ясно е, че това са структурни проблеми, които са вътре в системата и няма да бъдат решени от индустрията или от самите платформи. Е, разговаряхме с колегите от Генерална дирекция конкуренция и те стигнаха до същата е, заключение. Политиката за конкуренция не е ефективно е, средство за съдебна защита. Много дълго време може да се да отмине в усилия да се постигне решаване. Един пример, който даде докладчика, беше за клаузите за паритет за цените. Защо не забраним подобни практики по отношение на хотелите? Ние направихме анализ за тези клаузи. Платформите, разбира се, се страхуват от това, че някой ще се възползва от липсата на регулация – когато излезете от платформата, няма да имате възможност платформата да а, а, печели от предоставянето на посреднически услуги и тяхното съществуване ще се от, обесмисли. Така че тук е въпрос дали е, потребителят е, ще реши да използва тази платформа. Някои е, страни членки са е, забранили клаузите е, за е, паритет. Ние трябва да разгледаме как се развиват нещата. Тук много е полезно да има платформа е, прозрачност, защото ако има достатъчно информация за използване на съответните клаузи, и има достатъчна оценка защо се използват те, ще има достатъчно взаимодействие на, между прозрачността и съответните а, платформи. Така че а, ние можем да а, очакваме и действията на съответните органи механизма за подход към жалбите. Е, ние имаме изискване първо да има вътрешен фирмен механизъм за това, ако не се отива към медиация и след това се търси и а, възможност за колективно а, а, колективен иск. Така че е, три нива предлагаме и който, има, който желая има възможност да мине през тях. Разбира се, хората решават какво искат да направят. Не можем по правен е, път да търсиме е, така ограничение на правото за търсене на някакъв вид е, съдебна или защита. Може първо да се търси извън съдебно решение, защото може преди да отидете до, на съд да търсите медиация. Ние не можем да а, лишим хората от а, възможността да търсят някакъв вариант на правна защита. А, ако искат, те могат да намерят вариант, който е най-бърз и най-ефтин. Значи, трябва да има възможност да се мине през вътрешния механизъм за подаване на жалби, ако желаете, после през медиация, преди да се стигне до съдебно обжалване. В оценката на въздействието се съдържат много от отговорите на въпросите, които ви вълнуват. Да видим колегите имат ли нещо да добавят. Ако мога да коментирам. Вие искахте доказателство за това доколко съществени са проблеми. Действително много статистика има в оценката на въздействието за всички практики, които се коментират. Ние се възползваме и от други източници, не само наши изследвания. Над 40% от бизнеса се сблъскват с проблеми с платформите. Има едно немско из изследване, което предлага практически същите цифри. 46% от търговците използвали а, платформи имат а, проблеми също се коментира и фактора на страхът, особено за малките бизнеси, които зависят от големи платформи. Те се страхуват да се оплакват, защото има такова е, изследване. 60% от полз, ползвателите на Амазон се страхуват, че ще им бъде забранен достъп, ако се оплачат. Така че ние се опитваме да оценим цялостно въздействието. И ако 40% от бизнеса, който е, използва платформи, има е, проблеми, става дума за над 400 000 предприятия в Европа. И ако приемем, че всички проблеми е, така възлизат на 1, 2 до 3% загуба на стокооборот. Тук вече става дума за цифри от порядъка на 4 до 16 милиарда евро годишно. Тоест в никакъв случай не е маловажен, маловажно въздействието. В оценката на въздействието има много-много статистика. По отношение на класациите и че ако е прозрачно няма да е по-добре, че хората, ако са наясно как се случват тези класации, няма да използват системата. Нашата оценка на базата на много, на анализи, на много анализи и информация от компаниите е, че е, там, където се плаща за това да бъдеш е, нагоре в класацията, е, съответните компании правят и усилия да подобрат услугите си, така че, ако останеш назад в класацията, примерно за резервации, действително ти все едно не съществуваш. Много сложно е да се осмисли взаимодействието между плащанията и е, възможността да се да, и, възможностите, и възможностите, които се откриват при това, че излизаш напред в е, класацията. Затова за нас един механизъм, който обяснява какви са параметрите на класациите, как, е, е, какво е съотношението между мястото, на което се класираш и плащането, ще даде известна светлина, ще даде е, така и стимул на търсачките и платформите. Предложението е много важно, нямаме много време. Това е първа стъпка. Предлага се една обсерватория, която ще продължи с усилията по мониторинг и наблюдаване на картината. Надявам се, че парламента и съвета ще работят достатъчно бързо, за да приключиме с текста преди края на настоящия мандат. Комисията естествено ще помага за това. Благодаря, госпожа Яконсари има въпрос. Благодаря. Благодаря за думата, благодаря и за това, че сложихте тази толкова важна тема в дневния ред. И нека да повторя отново въпросът е, към комисията – Доверието е от ключово значение в цифровата революция и е, започва вече част така да се накърнява това доверие. Е, гражданите се притесняват от злоупотреба с данните. Както казахте, е изключително важно да действаме бързо, но да повторя вече отново въпроса към комисията. Защо излизате с тези предложения толкова късно? защо комисията реагира толкова забавено. Това е с цел полуки за бъдещето. Как можем да дадем повече е, мощ на малките и средните предприятия в е, преговорите, така битката на Дивит срещу Голят, нали, малките срещу Google и другите. Как малките могат да е, получат малко повече мощ в взаимодействията си с големите? Okay, thank you very much. So, uh... Благодаря. И сега отново думата има комисията. Очевидно е, че нямаме много време за да стигнем до съгласие по това предложение, но то е доста така е, ясно просто и би могло да се е, приеме в е, предвидения график и би трябвало. Не е лесно, разбира се, сложна тема е. Платформата економика е относително ново явление, трябва да вникнем в него. Не искаме като комисия да се намесваме, е, за да има обратен ефект това. Е, искаме да разберем как е, функционира е, това, да почива върху солидна информация. Разследваме последните две години е, случаи, много проучвания сме направили, семинари, е, така че искаме да сме 100% сигурни, че всъщност за първ път се намесваме в такъв вид отношения в платформи. Е, това е първата юрисдикция Европейски съюз, която се намесва в такъв род връзка. Никой друг е, не го прави. Ние е, първи навлизаме в известен смисъл така поставяме, залагаме световен стандарт и е, си даваме сметка за отговорността, която поемаме, че трябва да свършим всичко е, както трябва. Е, убедени сме, че е, това, което предлагаме, ще е ефективно и е, съответства на сложността на проблемите. Е, надяваме се, че ще помогнем и с е, е, доказателствени материали, и с фактите, които сме, с които сме подкрепили а, предложението си, а, за да можем да приключим с преговорите преди да свърши този мандат на този парламент. Е, какво ще стане в бъдеще. Е, в е, целта ни е всъщност да създадем равнопоставеност. Давид и Голият в много случаи сега Голият печели също Давид. Ние се опитваме да дадем на Давид инструменти, средства да действа по-ефективно или чрез ясна информация в самото начало когато бъдеш е, е, свален от е, е платформа, от, е, е понякога нямаш представа защо продуктът ти е, е изваден от пазара, защо е, си заличен. Е, ние с това целим да, да внесем яснота за е, операторите, да, да знаят е, малките е, фирми, които зависят от тази платформа, на какви основания са били е, извадени от е, е, платформите и е, да вземат какви, какво могат да направят е, в своя защита, е, вече е, дали чрез медиация или чрез е, завеждане на дело в съда. Е, е, изисква се в много случаи е, съдебна инстанция, която се намира извън Европейски съюз, защото много е, малки фирми едва ли могат да си позволят да водят дело в САЩ за някаква по някакъв е, дребен, е, незначителен е, случай. Всичко това са отношения, които трябва да се изчистят, за да бъде пазара по едно по-справедливо място и е, тъй като е, функцията, която е, тези фирми имат върху е, е, малките фирми, малкия бизнес, е, тази намеса всъщност ще помогне е, да се избегнат такива случаи. Благодаря много за вашите отговори на въпросите. Ще видим какви ще бъдат следващите стъпки в процеса и е, крайния срок е, е наближава. Ще направим е, всичко, което е по силите ни. Знаем, че доста, доста работа ни предстои, но ще направим всичко възможно. Благодаря ви за това, че бяхте тук. Сега предлагам да изчакаме идването на комисаря, около, което е предвидено за 11. Благодаря. Yeah.

Um, uh, и така, е, добре дошъл на комисаря е, Ансип на заседанието на нашата комисия. Е, знаете, че заместник председателя на комисията отговаря за цифро единен пазар, което е от особено значение за нашата комисия и въобще за европейската економика. Така че ние ви поканихме, за да е, обсъдим заедно как върви е, е, и се осъществява програмата на комисията, какво е състоянието в момента, какви предложения предстоят по тази тема, каква е вашата стратегия и разбира се да чуят депутатите, да чуете вие това, което е от интерес за депутатите, а те да чуят вашите отговори на въпросите си. Имате думата. Е, благодаря. Определено напредък има но той все още е доста ограничен. 29 законодателни предложения сме е, направили е, и по 12 от тях имаме консенсус. Е, трябва да ускорим темповете, защото е, е, по последния индекс за цифрата економика, който ще е, излезе утре, е, личи известен напредък но ако говорим за е, Южна Корея, например, те напредват по-бързо от нас тук е, в Европейския съюз. И е, това отново иде да покаже, че цифра единен пазар в Европейския съюз определено е необходим и трябва да ускорим работата си по него. Напредък, както казах, има. успяхме да премахнем таксите за роуминг, е, е, роуминг като телефонери както от дома е, е постигнато, което е хубаво. Повечето от глобални, повечето глобални оператори също са доволни. Не всички, разбира се, но повечето са доволни от тази промяна. Проблеми все още има в някои страни, но най-общо това беше един пример за успех Бих искал да благодаря на комисията ИМКО за геоблокирането, например. Сигурен съм, че тази година е, хората ще могат да е, си направят е, пазаруването по коледа, без да се опасяват че от блокиране, преротиране или е, някакъв вид е, пречки или дискриминация. Е, това е нещо, което засяга ежедневието на обикновения човек, преносимостта също на данни. Това също е много важно. От април тази година е, е, хората могат да имат достъп до е, съвсем законно до съдържание, цифрово съдържание и при пътуване от една страна в друга. Тоест, напредваме, но 17 досиета ни чакат, по които трябва да работим сред тях са всички, всички те са важни, но киберсигурността е, е особено важно е, досие. Доволен съм, че е, напредъка в този, по този въпрос е значителен. Бих искал да благодаря на госпожа Кораца Билт за положените усилия в областта на потоците данни. Днес всички говорят е, за изкуствения интелект, например, но изкуственият интелект без е, информация, без данни е абсурд, безмислен. Така че Важно е да се е, предостави е, достъп е, за начинаещи и малки и средни предприятия до данни, до информация. Говорейки за изкуствения интелект, трябва да знаем, че в Китай е, те имат огромни сиви данни е, е, с милиарди и 300 милиона образа от, различни, от различен е, и защита на данни. Така че за китайците е много по-лесно да създадат система за лицово разпознаване, е, отколкото в страни, които не разполагат с такива огромни е, масиви данни и е, където защитата на личните данни е абсолютно неприкосновеност и една задължително е, едно от основните права. Е, тоест, е, китайския подход не пасва на нашето мислене. Но когато говорим за изкуствен интелект, САЩ също те имат доставчици на глобални услуги, Google, Amazon, Facebook. имат достатъчно данни. Ние нямаме обаче такива глобални доставчици на услуги. Дори е, когато говорим за европейските е, така наречени облаци, е, това е доста развита област в Европа. 50% от обемите облак се предоставят отново от глобалните доставчици Амазон, IBM. Дори когато говорим за услуги, предоставени от тези глобални оператори, е, например за болници, е, те са по-успешни от нашите. Те предоставят е, висококачествени услуги на достъпни цени, по-достъпни от нашите и получават информация, данни ние говорим за обаче за начинаещите малки и средни предприятия. Как те ще имат достъп до тези данни? Ако тези глобални е, услуги е, няма достъп до данни в някои болници, например, е, за тях това е нищо. Още там един е, масив данни, но ако нашите малки предприятия е, са, е, е, нямат достъп до информация, за тях това е, е животоспасяващо. Те просто няма, не могат, бизнес им не може да е, просъществува. Говорихме, както е, споменах, свободните потоци, е, предложение за директива за е, предоставяне на по-добър достъп до е, информация за нашите е, фирми. Това също е едно досие, по което предстои работа. Трябва да работим и по регламента за електронната, непрекъсновеност на електронните е, операции. Днес имаме е, директива за електронни е, приоритети, която е за 28 държави членки е, различна. Е, целта ни е да, да хармонизираме нормите. Тази директива се отнася до операторите на телекомуникации в областта на телекомуникациите. Но 90% твърдят, че не им, им е все едно какви средства за комуникация предоставя някой. Това, което ги интересува е достоверността на. поверителността на информацията им да е гарантирана което означава, че е, трябва да е, имаме същите условия за е, всички, независимо от е, комуникационните средства, които използват. Тук имам предвид и платформи е, и терминали, дет се казва, на втечнено ни горива. Е, нашите оператори е, са доволни, защото те могат да обработват данни, е, с които могат да е, подобрят качеството на собствените си услуги. Същевременно те инкасират тези данни. Платформи, които инкасират такива данни, които могат да ги преработват, това обаче така от, създава недоволство сред операторите, е, телекомуникационни оператори. Те казват, че няма равнопоставеност. Ние казваме, окей, може да ползвате е, тези, е, този подход, само ако хората са съгласни. Продължават да са недоволни. Някои от тях искат е, да е, задоволяват хората без, като им предоставят данни без съгласието им. Е, издатели е, желаят да използват е, същите инструменти като фирми, които са на борсата. Има оплаквания и срещу така наречените кукис, които се използват в Европейския парламент, но регламента за електронна защита на е, се отнася до е, хармонизация на потоците, е, гарантиране на поверителността на комуникациите за всички и равнопоставено за всички оператори. Това са основните цели на нашето предложение. Мега, меца, меца данните и кукис, това са въпроси, по които можем да, да е, преговаряме. Затова не трябва да искаме съгласие на хората. Е, съгласие на хората е, е, трябва да бъде е, основание за изключение по, да кажем, данните, за всички цели и така нататък, но по принцип най-общо трябва да се иска съгласието на хората. И това е особено важно, ето в, е, при случая с Кембридж Аналитика, е, с въпроса, с, е, проблема с Фейсбук. Сега говоря за Кембридж Аналитика и Фейсбук. Изглежда понякога сякаш не е толкова важно дали някой ми е от откраднал шапката или аз съм откраднал нечия шапка, ако ако те знаят, ще бъдеш виновен, така или иначе. И хората, за този, когато не познават хората, няма да говорят. Така че проблемът е много по-дълбок от Кембридж аналитика е, или е, е, бисквитки от трети страни или когато ползваш банкови услуги по телефона си от таблета, трябва да имаш съгласието да използваш бисквитки от трети страни за подобряване качеството на услугите, но не знаете дали тази трета страна, както Кембридж не знаеш какво ще прави тя за твоите данни. Е, така че е, непрекъсна на електронните данни, регламента за това е много важен. Е, общия регламент за защита на данните също е много важен. Той е абсолютно задължителен и ние сме, се намираме в е, благоприятна ситуация в Европа, е, това, че имаме такъв регламент, защото други го нямат. Е, когато говорим за отношенията между платформи и фирми, вероятно вие ще, това досие ще попадне и във вашите ръце също и вие ще отговаряте за него. Особено малките фирми често са недоволни от този, тези отношения с платформите, защото те променят е, условията и местят е, вратата непрекъснато е, и е, все пак, за да се адаптира една фирма, трябва да се предвиди период за подготовка, особено за по-дребните играчи. Механизмите за решаване на спорове. Много често днес малки фирми биват свалени, извадени от интернет и без никакво обяснение. Особено важно е това за начинаещи фирми. И в това отношение се опитваме да им помогнем в отношенията с големите платформи. Ще спра до тук, за да а, чуя вашите идеи и предложения след което ще се опитам да отговаря на въпросите ви. Но е, целта на, на това занятие е да съм тук, да чуя какво ви смущава, какво ви притеснява и какво предлагате. Благодаря, председателката. Сега ще е, дам думата на НП първо. Благодаря, благодаря ти, Анелин. Благодаря, господин комисар. Много се радваме, че днес сте тук и вие представихте вашето виждане за цифровия единен пазар и може би е, трябва да е, превърнем тези срещи в е, традиция, защото от различни парламентарни комисии, от националните органи, излизат много интересни предложения, които ни дават възможност да преобмислим вътрешните си структури, защото трябва да направим тази равносметка за мандата ни и да мислим за следващия. Вие говорихте за темпото на законодателстване. Казахте, че дори Северна Корея е по бърза Е, е, знам, че беше за е, Южна, поправяте ме, аз исках да ви провокирам. Та, казвах, че дори Корея е по-бърза и ние в е, никакъв случай не искаме да изоставаме с темповете. Нашия докладчик по темата Ана Мария Кораца Билт е, също подчерта значението на сроковете. Но не е така лесен процесът благодарение на вашата подкрепа, се надявам да имаме много по-сериозен анализ на глобалния цифров пазар с всички доставчици пряко до крайния потребител – Имаше някои инициативи на времето в Европейския парламент. Е, те имаха голямо значение, но така и не се реализираха до края. Но ни трябват не само стандарти за справедливост, а и възможност е, предприятията да оцелеят и да се развиват. Това е изключително положително явление в Европа. В тук се появява една нова гледна точка. Вие посочихте геоблокирането, свободното движение на потоците е, данни. Не говорихте толкова много за електронното управление, но вие сте от Естония, за, вие го приемате за а, е, даденост. Възникват нови теми, по които можем да работим повече. Много по-трудно е, а, е, когато държавите членки трябва а, да предприемат мерки някои предложения няма да бъдат готови е, до края на мандата. Имаме едно предложение за платформите, доста скромно е, но все пак трябва да се почне от някъде. Имаме и предложение за незаконното съдържание е, онлайн. Така че ако сравним Европейския съюз с други райони на света, вярно, нашия процес на законодателстване не е толкова бърз и толкова добър, колкото бихме искали, но за сметка на това пък законодателството ни води до реална промяна. Парламентът и комисията показаха на света, че може да се подходи иноваторски към законодателството. Не знам дали данните са правилни, но Вчера разбрах, че около 3 милиарда профила Фейсбук са изстрели. Ако е така, ние просто сме отраскали повърхността на реалния проблем. Това е само върха на айсберга. Ако запазим нашата целенасоченост, аз нямам страхове за цифровия единен пазар. И ми се струва, че след платформи и другите предложения ще имаме много какво да направим по въпроса. Благодаря, Никола Данти. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин комисар. Спомням си, когато бяхте тук, господин заместник председател на комисията мисля, горе-долу толкова време беше. Вие идвахте за изслушване, представихте работната си програма и като правя равносметка, не мога да не призная, че много интензивно се работеше и са постигнати значителни е, постижения, геоблокирането, киберсигурността, преносимостта. Мисля, че това са теми, по които нашата комисия е водеща или има отношение и затова следим отблизо това действие. Разбира се, нашият мандат все още не е приключил, ще е възможно да приключим още няколко досиета, но не можем, правейки равносметка за тези изминали три години, да не видим големия напредък. Европа е глобален играч трябва да сравняваме с останалите. Вие споменахте темповете на Южна Корея, но тук трябва да добавим и е, Китай, и е, Индия, и Съединените щати. Светът не стои на едно място. Бих искал да се е, замислим не само сега е, за днешното положение 2018, но да обърнем поглед и към 2018, 2019 и 2020 към новия състав на парламента, със сигурност има е, възможност е, да се е, координират различните сектори в рамките на дигитализацията. За платформите, например, Работим по законодателен акт. Днес го обсъждахме. Това е само първа стъпка, но тя не е достатъчна. Според мен и съдебната практика има огромно значение. Но до сега не сме успели да изясним по един или друг начин каква е отговорността на платформите и е, също така не сме осъзнали изцяло необходимостта такава отговорност да им бъде е, внемена. В е, електронната търговия ли ще остане само отговорността на платформите или ще търсим. търсим в по-широк план и за следващия мандат, ако мислим в по-широк план за директивата – Започнали сме да работим по теми като е, изкуствения интелект, поне също трябва да се работи. Алгоритмите е, на основата е, на които работят огромната част от платформите, как можем да се намесим там? алгоритъмът като регулатор на взаимоотношенията ни е една много голяма тема. И аз казвам взаимоотношенията ни, защото в платформите участваме е, всички и въпроса за алгоритмите е стратегически. Същото се отнася и до така наречената технология блокчейн, вериги от блокове данни. Днес, през май 2018, ако мога така по-шеговито да кажа, можем ли да си представим какво ще прави Европа, и Европейския парламент през юни 2020? Благодаря, Дита Харанзова. Много благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин заместник председател на Европейската комисия, за това, че приехте поканата ни. Много ми хареса вашето уводно слово, защото а, е, то ни накара да се замислим как искаме да градим цифровия единен пазар и какво трябва да направим, а, е, за да постигнем конкретни резултати. Основателно казахте, че ние вървим към цифровия единен пазар. Все още не сме го постигнали. Има много постижения по пътя, но понякога се спираме. За мен блокирането на географски принцип е чудесен пример. То е чудесно постижение, но много би ми се искало и аудиовизуалните услуги да влязат в обхвата на геоблокирането. Защото гражданите очакват от нас резултати. Свободните потоци данни също са отличен пример, защото с обединените усилия на парламента и на комисията, надявам се и на съвета, ще можем да напреднем много в кратки срокове. Именно ние, парламентът, нашата парламентарна комисия, внесохме това предложение. И е, много се радвам, че нашия призив беше чут от комисията. Няма да ви очудя с това, че ще говоря за телекомуникационния кодекс. Многократно се опитвахме да приключим работата си по него – благодарение на добрата работа на българското председателство, на секретарията, на нашите експерти и сътрудници успяхме да постигнем споразумение, което съответства на приоритетите на комисията, но и на приоритетите на парламентарните комисии, включително и нашата. Голяма част от напредъка се дължи на ролята на Европейската комисия като честен посредник в е, тристранните е, срещи и ние сме много благодарни. Видях обаче едно заглавие в политико. Комисарят Ансип казва, евродепутатите държат европейското законодателство като заложник на е, вътрешно институционални спорове. Мисля, че трябва да работим плодотворно, съзидателно. Надявам се, комисията ще направи всичко възможно да подпомогне постигането на компромис между парламента и съвета. Това за нас има голямо значение. Многократно говорите за свободно движение, геоблокиране, роуминг, преносимост. Според нас достъпът е част от това свободно движение. Иска ми се да се премахне кода на държавата, когато телефонирам, да няма значение в коя държава съм. И това да не ме притеснява колко струва така както сме премахнали е, физическите граници между държавите членки, трябва да премахнем и телекомуникационните. Благодаря следващия оратор. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на заместник председателя на комисията. Много високо ценя е, хоризонталния преглед, е, който той направи на цифровия пазар. Няколко елемента на междуфирмените отношения и тенденцията, която вие посочихте в началото. Голяма част от платформите, услугите в интернет всъщност са позиционирани извън Европейския съюз, в Съединените щати, отчасти в Китай. И това води до редица осложнения за нас – за онези, които желаят да ползват услугите. Два примера ще дам и ще ви, е, видим дали хоризонталният подход ще ни помогне. Единият е хотелските нощувки. Booking.com беше е, семейна фирма, добре работеше, потребителите бяха доволни, намираха хотела, който им е необходим. Сега този сайт е придобит от американска компания, която е собственик на повечето други платформи за туристически пътувания, настаняване или транспорт. Така че дори сега големите хотелски е, вериги започнаха да се оплакват. Те казват, по никакъв друг начин не можем да си направим резервация, освен чрез booking.com. Много е странно да зависиш от е, компания, която е американска собственост, без да имаш никаква реална альтернатива видях предложението за регламент, то би решило някои проблеми с вътрешните жалби и други, но проблемът не е ли по-скоро структурен? Дори ако има някакви механизми за разрешаване на спорни въпроси, Booking.com стана толкова могъщ, че обикновените клиенти нямат никакъв достъп. Според мен по два начина може да се реши въпроса. Единият е не може ли да се приложи е, законодателството в областта на конкуренцията? Не трябва ли се защити конкуренцията? Няма ли е, тук ограничаване на организацията? Е, на конкуренцията. И е, второ, инструментите за защита. Подобни услуги чрез платформи в интернет придобиват все по-стратегическа стойност за Европейския съюз, за предприятията ни и за гражданите ни. Какво можем да направим, за да ги защитим, за да имаме повече нововъзникващи предприятия, повече нови участници на пазара от Европа? защото те тръгват да се борят с други, които имат господстващо положение. И още нещо, което се посочва в доклада на Европейския парламент от миналата година за платформите, то е нашата съвместна разработка с ИТРЕ. Развлекателният бизнес също е с подобна концентрация. Live Nation. Те продават билети и практически не може да се купи за културна проява билет от никъде, освен от тях. Препродават се. и има роботизирани клиенти, които купуват големи количества а, билети и след това ги препродават, но те са част от компанията. Не можем ли да имаме по-активна политика за защита на конкуренцията, за да се преборим с тази концентрация? Тя определено пречи на конкуренцията. Благодаря. Марко изчезна някъде. Мария... Ана Мария Кораца Билт. Ние оценяваме много високо работата, която се извършва. Ферари и много други фирми са по-бързи от Корея при обмяната на данните. Много оценявам сътрудничеството с комисията, защото ще можем да постигнем резултати по този начин. Също така високо оценявам това, че работите по въпроса за платформите, е, защитата на неприкосновеността на личния живот, е, сигурността на потребителите в социалните мрежи и платформи е от ключово значение. Но смятам, че трябва и да има и баланс в подхода ни, защото рискуваме да ограничаваме не е, европейските платформи и е, по този начин да застрашим и новосъздаващите се фирми в Европа. В такъв смисъл искам да коментирам е, предложения е, данък върху доходите. Той ще засегне ли компаниите, които могат да си позволят да го плащат или ще е, накърни възможностите на тези, които започват е, сега да се занимават с е, бизнес, с онлайн платформи. Ние гласувахме в НП против. Защо? Защото искаме да има неприкосновеност на личните данни. Разбира се, искаме да бъдат защитени гражданите, но искаме да има иновации, не искаме да заглушаваме новосъздадения бизнес. Що се отнася до така наречените кукис? Те, е, твър... Твър... те е, за... застрашават е, или накърняват възможността за свободен избор. Някои от предложенията в триалога за ограниченията на куки са такива, че трябва да ги огледаме в подробности. Определено смятам, че комисията има много конструктивна роля. Позицията на парламента в момента в триалога е, е подобрена, благодарение на комисията също така. Искам да коментирам също и въпроса за класациите онлайн – и е, това, което коментирахте примерно с Booking.com и други. В края на кращата валутата на вътрешния цифров пазар е доверието. Доверието е изключително важно. То се гради и на информация на потребителите. Но това доверие, това доверие в момента се злоупотребява компаниите използват услуги и данни, за да нападат дейността на конкурентни е, бизнеси. По този начин е, една малка компания може напълно да бъде срината с коментари и в момента абсолютно не е възможно да се провери къде, доколко са истинните. те. Така че е много важно да търсиме начини за запазване на доверието. Друг проблем е примерно е, услугите за свободно телефониране. също тук се намесва и въпроса за законодателството с авторските права за Google също проблемите, член 11 и член 13 за YouTube. Отново по отношение на платформите искам да чуя вашите становища, защото според мен е много важно да се реши и въпроса с това, което се плаща на тези платформи. Не може публикуващите да се очаква от тях да е, плащат по този начин. Не може да се публикува материал защитен от авторски права безнаказано на интернет. Е, трябва да се търсят и технически възможности за защита. Е, та, ключовото ми послание е да, много е добре да работиме по отношение на платформите. Име се предвид, че директивата ги приема за агенти, които не отговарят за съдържанието, това е проблематично, но трябва да внимаваме също така да не засегнем собствените си компании, когато настояваме прекалено много за конкурентност. конкурентност. Сега госпожа Яконсари. Благодаря. Аз е, ще говоря на фински и се надявам, че вие ме разбирате, господин комисар. Казахте, че е осъществен напредък, но всъщност извън Европа е, скоростта на интернет е много по-голяма, даже в някои части в Африка. Там се развива и бизнеса с платформите, те дори вече се появяват на борсите, младите хора действат много енергично, цените са много, разходите са много ниски. А когато има нужда от толкова много човешки ресурси, в Европа вече се появява проблем. Искам да чуя вашето мнение за ролята на научните изследвания, на академичните среди. Считате ли, че създаваме достатъчно нови и млади компании в това отношение? Говорим е, също така как да дадем възможност на тези нови млади компании да, бъ, да имат достатъчно мощ, когато преговарят взаимоотношенията си с големите, защото гигантите определено могат да задушат малките. Какво можем да направим, за да осигурим е, европейски е, е, провайдери на услуги, доставчици на услуги и то на световно ниво. В края на краищата всичко се свежда до човешкия потенциал, до научните изследвания – Допускам, че освен основните позиции на комисията, вие имате и персонално лично мнение по въпрос. Много въпроси ви зададоха, господин комисар. Заповядайте сега да отговорите. Благодаря. Нека да започна с Фейсбук и е, адресите, които те са закрили. Пътувах до е, Калифорния, срещнах се с Марк Зукънбе, е, Зукърберг и други високопоставени е, служители на Фейсбук. Считам, че те приемат въпроса за кампаниите за фалшиви новини много сериозно също и за фалшивите лични профили. Наясно сме вече, че лошите, така да кажа, са наясно как да използват социалните платформи и да достигат до милиони хора да манипулират демократични институции, демократични избори. И същевременно добрите, които трябва да защитават тези демократични институции, не са наясно как точно работят нещата. And, um, I'm, I'm... Това е проблем. Много се радвам, че е, платформите на социалните медии, тук не става дума само за Фейсбук, Твитър и други, те също приемат тези проблеми много насериозно. Защото доверието е един много уязвим актив е, за социалните медии. Ако хората загубят доверието, ако то бъде подронено, те ще спрат е, да използват съответните платформи. И за това е, продължавам да съм убеден, че най-добре е саморегулацията, когато става дума за фалшиви новини. Можем да наложим много твърди регулаторни мерки, но това ще отнеме в Европейския съюз поне две години и половина. Оптимистично, вероятно, ще отнеме пет години. А какво ще се случва междувременно в този период? Живота ще си върви, и е, картината ще се променя изключително бързо. А мерките за саморегулиране, е, които се предприемат от платформите, така или иначе са абсолютно необходими. И аз съм убеден, че платформите и други доставчици на услуги са принудени да предприемат подобни мерки. Нека да не забравяме какво се случи с анонимните е, коментари, свързани с е, вестниците. Преди 15 години в моята страна, например, вестниците а, получаваха 90% от оборота си от а, благодарение на коментарите и само 10% благодарение на съдържанието си. Но нещата се промениха много бързо и само след няколко години а, вече 90% от приходите им или абонатите идваше от съдържанието. Така че когато хората са наясно, че може да има и фалшиви новини, много лесно могат да се ориентират и към други източници на информация. Тук е въпрос на живот, на съществуване. Да, да те има ли или да те няма. Ако си надежден, ще оцелееш. Според директивата за електронна търговия, платформите имат отговорност, но тя е ограничена отговорност. 6000 са тези платформи по някои данни, по други дори 7000 европейски платформи. И е, налагайки регулаторна рамка, много лесно можем да убием немалко от тях. ако се очаквате е, да бъдат напълно отговорни за всяко качване на някакъв е, материал на мрежите, примерно над 2 милиона коли се предлагат на интернет за продажба ежедневно. Ако не действа принципа за ограничена отговорност, а те са пълно отговорни, бизнесът, този бизнес ще изчезне. Защото а, примерно хората, които предлагат много стари коли, м- е, ще няма да могат да ги предлагат е, в вида, в който ги предлагат е, сега. После, при материалите с авторско право, кой отговаря, ако такова съдържание се качва на интернет? Естествено, най-лесно е да се очаква това да е Платформата там е по-лесно, ама за колите, километража, може ли платформата да отговаря за това колко, какъв е километраж? Е. To... За откраднатите коли, примерно, да се засече регистъра за краднатите коли с съответните налични данни. Те биха могли да го правят, ако имат този регистър. Ама онези, които крадат коли, също не са глупави и могат да а, пипат съответните данни. И ако се очаква от платформата тя да е отговорна, това е прекомерно. Твърде много са европейските платформи. Въпросът не е черно-бяло. После, изкуственият интелект. Там се появиха някои много обещаващи решения в Европа. Примерно производителите на коли или финансовия сектор, или банките, които се възползват от изкуствен интелект, или фармацевтичната индустрия. Но, когато става дума за инвестиции, според Макинзи през 2016 сме инвестирали в Европейския съюз, става дума за бизнес инвестиции, 3 до 4 милиарда евро. В Азия като цяло 8-12 милиарда долара, а в Штатите 15 до 23 милиарда долара. Разликата е гигантска – и това са налични данни. Става дума за инвестиции. Те разполагат с данни. И ние трябва да се отнасяме към а, въпроса с изкуствения интелект много сериозно. А, в следващата многогодишна финансова рамка предвиждаме да инвестираме много сериозни суми, суми от европейския дънакоплатът, в сферата на изкуствения интелект. Много се радвам за предложението за следващата МФР, защото да, до този момент 13 милиарда е сумата по хоризонт 2020. Надяваме се, че средствата ще се повишат, ще отидат повече пари за киберсигурност, за научни изследвания. Господин Данта, Данти се интересува от това. Предвиждаме също допълнителни средства за решаване на цифрови проблеми 1,9 е, милиарда е, за инструмента за свързване на Европа 3. Не е за пръв път, когато ние искаме да се сложат повече пари в тези пара. Страните членки е по-добре, е, казва, че е по-добре тези пари да отидат в националните а, пликове и тогава те ще ги използват е, за съответните е, цели. Но ние сме наясно, че има области, в е, които дори много големите страни членки не са достатъчно големи да подхождат към тези въпроси сами. Примерно въпроса с киберсигурността. Нито една страна членка сама би могла да се справи с този проблем. Трябва да работим съвместно. Също компютрите с много големи изчислителни възможности – Необходимо е, е да направиме, е, така, да изградим европейски е, капацитет за тези свръхмощни компютри. Тук се поставя проблема, разбира се, и къде да намериме достатъчно хора с дома, достатъчно умения за това. Същите са проблемите и с изкуственият интелект. Трябва да обединим силите си. Излязохме с предложение за изкуствения интелект. Там а, е, искаме да насърчим а, е, да се инвестира повече в тази област. Целта е да стигнем до 12 милиарда до 2020. И след това, след, всяка следваща година да инвестираме 20 милиарда в изкуствен интелект. Също така искаме да насърчаваме и публичния и обществения сектор да се възползва повече от решения, използващи изкуствен интелект, защото това е бъдещето на технологиите изкуственият интелект може да помага за спасяване на човешки живот, диагно, диагностична дейност за рак е, посредством изкуствения интелект е много по-ефективна, отколкото това да правят отделните лекари. В Копенхаген когато звъните на а, е, спешния номер 112, използват системи за гласово разпознаване, за да установят в рамките на секунди дали въпросното лице, което звъни на телефона, в момента е жертва на инфаркт или не. Когато получавате инфаркт или мозъчен удар, не сте в състояние да обясните какво точно ви се случва, но Е, може да си помислите, да речем, че, сте, че обаждащи е, е пиян или нещо подобно, но системите с изкуствен интелект могат за секунди да определят какво се случва. Това е. Това е. спасява се човешки живот. После. А, проблеми с производителността. Любимата ми тема. Аз най-много обичам да се занимавам с а, сектора на селското стопанство, но пак преди 25 години 3,5 тона бе добива на година от крава мляко. А миналата година 9200 килограма. Как става това? поради цифровите технологии. Интернет на вещите, сенсори, при животните и така нататък. В някои страни, в Германия, например, вече използват подобни технологии и в птицепроизводството и при отглеждането на риба. Въпрос на ефективност, на здравословен подход, когато се използват такива технологии, не е необходимо да се слагат толкова много антибиотици, например, при отглеждането на птици или риби. Та не става дума дали е хубаво да го има. То е задължително. А ако искаме да се конкурираме в бъдещето, трябва да го направим, защото в противен случай някой друг ще излезе с продукт с по-високо качество и по-ниска цена. За изкуствения интелект трябва да се постави въпроса за етичните принципи. инвеститори предприемачи ще започнат да се заемат с тази тема и когато е, решим да поставим тези въпроси в по-късно време, ще се окаже, че е твърде късно, че сме създали едно чудовището Франкенштайн и не можем да се справим с него. Между прочим, IBM е, вече имат е, морален кодекс, етичен кодекс е, за изкуствен интелект. Microsoft, Google имат тези така наречените 6 принципа, но на къде са нашите европейските принципи? Трябва да побързаме. После, уменията в областта на изкуствен интелект. Е, това е дълга история, но важно е да обръщаме е, повече внимание на ученето през е, целия живот. Да, разбирам фински, но не говоря добре. Сега, по Африка и на чинащите фирми е, на африканския континент. Както знаете, създадахме тази стратегия цифровизация за развитие. Днес, както вероятно знаете, през последните 5 години от бюджета инвестирахме 32 милиарда евро за помощ за развитие заедно с държавите членки 82 милиарда евро станаха. И само 500 е, милиона от тези 82 милиарда е, отидаха за цифрови проекти, проекти за цифровизация. Африка е, е, в Африка има много творчески потенциал, много обещаващи решения, много идеи те биха искали също да се създаде единен цифров пазар за Африка. Не искат да повтарят нашите грешки. Ето защо трябва да работим с Африка и в областта на цифровизацията. Не е достатъчно да е, се занимаваме само с въпросите на тяхното оцеляване. Питейна вода, пътища, е, закони, демокрация. Трябва да работим и е, с, по сътрудничеството ни с е, цифровизацията е, с африканските държави е, телефонните обаждания в е, Европейския съюз, вътрешноевропейски Дита всъщност е, излезе и е, телефонирането без е, допълнителни такси, от, без роуминг. Говорим тук за геоблокиране и електронна търговия. И си спомняте, числата, които показаха колко важно е, важни са доставките на пакетни пратки, е, колетни пратки за търговията в Европейския съюз. 20% е, от хората, които могат е, регистрират, да се регистрират и да сключат сделка, имат проблем с доставките на техната колетна пратка. И за да се намери решение на проблема, ние излезахме с едно предложение за пратките, което опираше пак до прозрачността. Ние не, нямахме време да регламентираме е, тези пратки, да, да регулираме този сектор. Аз съм е, от Естония. 50 година Естония бе окупирана от Съветския съюз. И имахме регулирани цени, разбира се, пазарни такива нямахме. Естествено, не ни харесваше това тъй като е, имаше дефицит на всичко, е, празни е, стелажи в магазините. Е, така че не знае дали ще е решение за Европейски съюз да се регулират тези цени. Сега, вътрешно европейските телефони обаждания. Европейската комисия излезе с таки, е, предложение, което обаче бе отхвърлено от парламента 2014. Парламента каза, Не сме убедени, че това е въпрос, по който е нужно да се законодателствува. Сега, когато обема на, на обажния, вътрешноевропейски обажния е падна много бързо в последните години. В Испания от 10 до 15 година от 74% тези обажния паднаха в Швеция с, паднаха с 74, в Швеция с 60%. В тези същите години нямахме, е, не съществуваше принципа за неутралност, неутралитет на мрежата. Сега такива принципи са разписани и е, телекомуника... операторите всъщност е, могат да блокират скайп в 50% от случаите те просто блокираха обаждания по скайп. Тогава. Сега това не е така. Сега не, не мога да си спомня точно процентите, които ще излезат утре, но мисля, че видеообажданията са нараснали с около 18%. Значи този пазар за вътрешно е, европейски обаждания е, се свива. Според моята информация, само 14% от хората, които използват такива, прибягват до такива обаждания, плащат редовни цени. И не мисля, не бих казал, бих казал, че тези 14% плащат висока цена, защото повечето от телеком операторите предоставят е, съвсем достъпни пакети на е, клиентите си. Ако плащаш с едно евро повече на месец, например, ще получаваш е, възможност за неограничен обем от брой обаждания вътре в Европейския съюз. Много новаторски решения предлагат непрекъснато и много хора минават на WhatsApp, на Skype, на FaceTime и други. Парламентът постави е, този въпрос. Ние в отговор предложихме мерки за прозрачност. Значи, когато е, започваш обаждане, използвайки и вътрешноевропейските обаждане, някой ще каза спри, е, много е скъпо. Това беше на шега, разбира се. Но предложението е, беше подобно на е, подхода ни в предложението, беше като този при пакет, колетните пратки. Но да се иска регулиране на цените е, не е, е доброто решение, според мен. Затова често е, например, е, има скрити цени. Ако има някакво е, събитие се провежда в дадена страна на особено висок равнище, значи може би е, време, е, е, цените се качват особено. Е, може би е време да регулираме и тези цени. Е, така че не е, въпросът не е прост. Тук не, не, отговор не е черно-бяло. не е 100% ясно какви е, ще са последствията. Например, някои глобални оператори е, е, са, някои оператори са доволни с, е, от е, тази промяна с премахване на, на роуминга, други не. Казват, че им са необходими допълнителни дерогации, но Rome Like It Home струва около 5 милиарда евро. Значи таксите за роуминг е, всъщност нямаме други вариант. Е, при е, вътрешноевропейските обаждания имаме WhatsApp, Skype, FaceTime, достъпните пакети има много повече избор. Така че много трябва да внимаваме, когато предлагаме някакъв регламент, защото е, сега на тези е, е, оператори, които е, предлагат е, иновации, иновации е, които се работят добре, ние ги спъваме, ние ги спираме и казваме не дайте да, да новаторствувате, не дайте да инвестирайте повече пари в това или онова, не се изтрува, няма да бъдете по-добри от конкурентите си. И е, мисля, че повечето от държавите членки няма да приемат регулирани цени. Дали става дума за Не става дума дали става. Не, не, няма значение дали става дума за телефони, важни е цени на хотела или на какво, хотелиски цени или каквото и да е. Тоест не си даваме сметка колко наистина е, е сериозен проблема. И мисля, че прозрачността е, е мярката, която трябва да е, използваме в случая. Твърде много говорих. Всъщност не благодарях на господин Данти. за свършената работа. по кибер въпросите. Наистина много е, добре, много добра работа е свършил. Това е. Благодаря. Председателката, благодаря ви, господин комисар, за отговорите, за яснотата, с която представихте е, тезите си. Е, да, трябва да ви съобща, че тази сутрин гласувахме и приехме с убедително мнозинство в комисията становището на господин Данти мисля, че с е, само с един-два гласа против, така че имате силна подкрепа от комисията Имко в това отношение. Благодаря ви много за това, че бяхте е, тук. Ще се виждаме, е, ще се видим след няколко дни или седмици отново. Благодаря. Talking too much. And before everybody runs away, I just want to announce that our next meeting... Uh... Следващото ни заседание ще бъде на 4 юни в 15 часа. Благодаря на всички, благодаря и на преводачите. Ще се видим отново.